Уважаеми колеги, госпожо комисар, нека да подновим работата си. Следващата точка от дневния ред е доклада на господин Хокмарк за политиката в областта на радиочастотния спектър. Давам думата на докладчик. Имате думата. Господин председател, госпожо комисар, уважаеми колеги, този доклад иска Европа да бъде номер едно. Затова е чудесно, че провеждаме точно днес тази дискусия. Когато Шуман предложи създаването на този съюз ставаше дума за въглища и стомана. Днес обаче става дума за познания и информационни технологии. Те ще бъдат жизненно важни за бъдещето на Европа. Докладът и всичко, което ви представяме днес, всъщност е резултат от едно отлично сътрудничество между докладчиците в Сянка, които ми помогнаха. Господин Роде, господин Чичестър, господин Ламбърт и госпожа Траутман. Изключително им благодаря за тяхната подкрепа. Днес обсъждаме едно предложение, което ще изведе отново Европа на водеща позиция по отношение на мобилния интернет, мобилната телефония и далекосъобщенията. Дискусията за различните предложения, които са включени в този доклад, всъщност може да бъде сведена до един избор. Искаме ли Европа да бъде номер едно или искаме да бъдем номер три? Според мен изборът е ясен. Понякога, когато говорим за най-големите економики на света, говорим за САЩ и Китай – като в същото време забравяме, че Европейският съюз е най-голямата економика. Нямаме обаче най-големите пазари. Сега всъщност, точно днес, бихме могли да обсъдим дали ще направим онези промени, които да доведат до една съществена промяна. Дали навсякъде ще заемем една лидерска позиция по отношение на телекомуникациите, развитието на широколентовите комуникации. Аз искам Европа да има най-добрия капацитет и най-високите скорости на широколентов достъп, защото тогава ние ще станем дома дума на развитието на всички нови услуги, услуги, които ще бъдат изключително важни за новата економика и нашата конкурентоспособност. Искаме ние да бъдем дом на следващото поколение Google, Yahoo и така нататък. Всички онези, които всъщност в момента са нагребена на вълната на новаторството. И ние можем да бъдем този дом. Но други економики, като тази на Китай, на Индия, на САЩ, ще да, може да поемат лидерската позиция. Затова Що се отнася до 800 гигахерца, не бива по никакъв начин да прекрачваме крайния срок 2013 година. Надявам се 1200 МГц да бъдат освободени, 1,3 ГГц, 2,5 ГГц също да бъдат освободени и също да преминем вече и за обсъжданията на 700-те като широколентов обхват можем да обхванем и други такива, за да имаме един общ е, едно общо ползване без разрешителни, без лицензии по отношение на мобилния интернет. Господин председателю, пред вас е моето предложение. Много бих искал да получа максимална подкрепа от нашия парламент. Защото тогава мога да се изправя пред държавите членки и да ги попитам, вие искате ли да сме на първо място или нямате нищо против да сме на трето място? Пак казвам, изборът е ясен, очаквам с нетърпение този дебат и гласуването в сряда. Благодаря, господин Хокмарк. Давам думата на госпожа Крос, комисар. mr president Um, uh, господин председател, уважаеми госпожи и господа депутати, това очевидно е сигнал за събуждане. И такъв език е, и е нужен на Европа и аз определен дължа благодарност на парламента и особено на докладчика господин Хокмарк за е, положените усилия по първата програма за радиочастотната политика. Тук наистина става въпрос за информационните технологии и наистина става въпрос за това да се определим каква да бъде позицията на Европа по отношение на далечния запад, на далечния изток, в средата ли ще бъде Европа? Може ли Европа да бъде номер едно? Програмата Става въпрос за програмата, която е от съществено значение за цифрова Европа, за европейската економика за, и за европейското общество като цяло. Ясно става от доклада, че тази програма се подкрепя от парламента в становището на комисията, що се отнася до значението на една координирана и ефикасна радиочастотна политика за постигането на целите за високоскоростен интернет. Високоскоростен интернет от съществено значение за повишаване на економическата конкурентоспособност на Европа и за повишаване на социално-културното въздействие на информационните технологии и в полза на всеки отделен гражданин. И към това бих искала да добавя наистина културният, културният ефект. Защото когато говорим за интернет, интернет е едно от главните средства за предлагане на широки възможности на всички европейски граждани да е, повишават образоваността си, да, да е, влизат в досек с високите постижения на културата. Господин председател, тук всъщност е, альтернатива няма. Мина времето на добрите пожелания, сега е настъпил, както се казва, мигът на истината и трябва да поемем своята отговорност. Не можем да сме на първо място, ако не вземем решенията, които е, наистина са на дневен ред. И отново за културните аспекти, господин е, председател. Е, именно на този културен елемент бих искала да наблегна най-вече. Тъй като знам, че е, членове на Европейския парламент е, са се изказвали не веднъж е, в тази връзка. Аз виждам сериозни възможности при правилното опозотворяване на радиочастотния спектър за разширяване на аудиовизуално съдържание на, на култура, в това число чрез цифровата телевизия, цифровата телевизия и високоскоростният интернет, проче, могат успешно да се развиват успоредно и, госпожо председател, председателите се смениха, не бива да забравяме е, високата социална стойност на е, е, бежичните комуникации, на, на бежичния интернет, там където наземната инфраструктура не може да достигне. И нещо повече, е, новите информационни технологии са не само разпространител на културните ценности, те гарантират бъдещото развитие на нашата е, култура чрез най-съвременното и богато е, цифрово аудиовизуално съдържание. И разбира се, оставащите технически и технологически препятствия ще трябва да бъдат преодолени, без съмнение. Но ние всички си даваме сметка, че емисиите е, не знаят граници. Политиката на Европейския съюз е, трябва е, да бъде обезпечена в международен план, т.е. държавите членки ще трябва да подкрепят европейските институции в тези усилия, както и да положат основите на солидни отношения с съседните си страни. Знам, разговаряла съм с някои ресорни министри от държави членки, които имат сериозни въпроси за решаване с съседните страни. Що се отнася до доклада, да, вероятно някои дребни изменения са необходими, но, но общо взето можем да споделим подхода на парламента. Комисията най-вече приветства и подкрепя позицията на докладчика по няколко въпроса. Възможността на, въз, важността на радиочастотния спектър за цифровата стратегия, за предоставянето на високоскоростен интернет до гражданите. Без съмнение, по това, по това е, спор не може да има. Освен това, на второ място, предоставянето на нови частоти, отново за обезпечаване на достъп е, за всички. Изцяло сме на ваша страна в това отношение. Ние си даваме сметка, че това е следващата стъпка. По-нататък, е, освобождаването на, на е, частотата на, на диапазона от 800 МГц до 2013 година, като си даваме необходимостта за някои дерога... от някои дерогации до 2015 година. Да, 2013 година определено е срокът за 800-те гигахерца. Е, но разбира се, някои изключения, предвид е, изключителни технически обстоятелства, ще трябва да бъдат направени до 2015 година, както и изключения, които се налагат предвид отношенията с трети страни. На четвърто място, обхващането на други важни области на европейската политика, извън електронните далекосъобщения, в това число околна среда, транспорт, научни изследвания и необходимостта от предоставянето на значителен радиочастотен спектър и в тези области. И разбира се, е, е, изработването на опис, на, на преглед на формите е, и направленията на ползване на радиочастотния сектор. Това е, е определено част от е, програмата за радиочастотната политика. На пето място, госпожо председател, координиране на националната политика и подкрепа за държавите членки в преговорите им с не държави членки на Европейския съюз. И още и още докладът в много отношения, както казах, подкрепя и, и доразвива предложенията на комисията, което определено насърчава. По отношение на някои предложени изменения, обаче, комисията трябва да възприеме малко по-нюансирана политика. Преструктурирането не бива да бъде за сметка на принципа на ефективното опозотворяване на спектъра. Друг един нюанс И аз разбирам на акцента, който се поставя върху аудиовизуалните услуги. Но при това не бива да се отдава предпочитание на един или друг вид на доставка на съдържанието до потребителя. И а, преградите пред навлизането на нови стопански субекти а, в а, сектора. А, да, това трябва да се регламентира, но във всеки случай е, не бива е, да се утежнява е, процедурно. По-нататък, компенсирането на разходите за извършване на технологичен преход, който правят държавите членки, това е, това е много важно, но при всички случаи нюансът, който трябва да подчертаем е, че трябва да се спазват правилата за държавните помощи. И само две предложения ние по-скоро трудно бихме могли да приемем. Първо, за вече технически хармонизирания а, сектор, задължението до 2012 година да се разреши неговото оползотворяване не бива да се подменя с едно по-неформалното, факултативно, ако е възможно такова задължение, този сектор просто да бъде предоставен, да бъде на лице. Вече са взети решения и до 2012 година трябва да бъдат издадени фактически лицензии. Не можем да се връщаме назад. И още един въпрос, по който сме на различни мнения, е за спектъра за високоскоростен достъп до спътникови комуникации. Комисията желае активно да насърчава предоставянето на такъв спектър чрез съответните е, лицензии. Не, аз съм сигурна, че ще, ще намерим е, е, решения и по тези въпроси. И още няколко заключителни бележки. И парламентът, и комисията е, ясно е, даваме си сметка, че е желателно предложението да се приеме колко се може по-рано, е, предвид е, значителния обем работа, който предстои за реализирането на програмата. И, и тук се иска едно категорично заявено намерение. Колкото по-рано, толкова по-добре. Комисията е готова да работи в тази посока и аз съм уверена, че парламентът с готовност ще встъпи, колко се може по-скоро, в диалог с съвета за постигането на едно успешно решение. Времето няма да ни чака, времето не ни е съюзник в това отношение и в края на краищата, ако търсим някакво реално решение, ако наистина се стремим към лидерски позиции, така както почета господин Хокмарк, то наистина задачата не търпи отлагане. Благодаря. Благодаря, госпожо комисар. Това е госпожа Камара Еверт е, от Комисията по култура. Моля. Уважаеми колеги, една минута. Благодаря, госпожо председател, уважаема госпожо комисар, уважаеми колеги. Политическите инициативи за е, пълен достъп до интернет трябва да бъдат приветствани, обаче частотите са е, обществено благо, което не съществува в много голямо количество и за това е, трябва да имаме предвид, че частотите имат е, множество културни, економически и други задачи. Те е, ще имат е, и са имали такива. И за това е, трябва да използваме медийния пакет, пакета от Телеком и това а, трябва да бъде основна наша задача. Както публичните, така и частните радио и телевизионни канали гарантират медийния плурализъм и различията в мненията в Европа. Трябва да се гарантира те да могат да изпълняват тези свои първични задачи и в бъдеще без никакви пречки. Затова Комисията по култура 790 частотната лента да не се отваря междувременно и на друго първо място е, се посочва, че трябва да се вземат предвид и е, изискванията на радиото и телевизията. Комисията за култура обаче иска малко по-ясни думи. Особено важно е преди предоставянето на частоти да има ясна регулация на компенсаторните мерки, за да могат театрите и всички, които използват бежични микрофони, да не поемат разходите, които трябва да поемат за новата техника и за смяната на частотите. Освен това, всички ние трябва да имаме предвид, че трябва да спазваме баланс на интересите. Надявам се, че това ще успеем да направим бъдеще. Благодаря. Благодаря. Сега давам думата на представителите на политическите групи, госпожа Декастилювара за НП за две минути. Благодаря. Благодаря, госпожо председател. Благодаря и за поясненията на госпожа комисаря. Първо искам да поздравя колегата Хакмарк, автора на доклада. Той наистина е извършил една чудесна работа. Освен това, той предлага визия за бъдещето и това прави доклада толкова ценен. Освен това, искам да благодаря на всички докладчици в сянка, защото нашият резултат беше, че докладът е прият единодушно в Комисията по промишленост. Този доклад е белязан от следната цел как ние ще можем да запазим и да укрепим конкурентоспособността на европейската економика в е, глобалния свят. Това е същинската цел. И за това смятам, че доклада е толкова добре изготвен. Не искам да се спирам на отделни детайли, а само на някои аспекти, които за мен са особено важни. Първо, е, Налице е ситуация, в която широколентовият капацитет използването за 80 МГц и е, радиоуредите в Европа, всичко това ще стане реалност. Ние говорим за 700 МГц, това е, е лента, която се използва, частотна лента, която се използва от много е, радиоуреди и за това трябва да се отнасяме много положително към докладите в този, е, предложението в този доклад. Тези данни не са произволни. Интернет обществото е, реализира 3% от е, брутния вътрешен продукт в Европейския съюз и също така трябва да вземем предвид и потенциала за растеж на тази комуникационна медия. Все повече хора, институции и фирми е, общуват чрез е, видео е, и това съставлява голяма част от световния трафик на данни. До 2014 година 91% от крайните потребители ще ползват такива услуги и за това смятам, че този подход е важен, насочен към бъдещето и мисля, че трябва да се окаже съдействие. Благодаря сега за социалистите и демократите, госпожа Траутман за 3 минути. Колеги! Благодаря, госпожо председател, госпожо комисар, уважаеми колеги. Ние на първо четене се произнесахме по проекто програмата за радиочастотната политика. И аз бих искал да благодаря на комисията за това, че е, подкрепи и преобразува предложението, е, което произлезе от разискванията ни по далекосъобщителния пакет актове. Е, подкрепям и, и, и поздравявам колегата Хокмар, както и колегите докладчици в Сянка за доброто взаимодействие и съдействие. Е, в една такава техническа инженерна област, която обаче поражда редица политически предизвикателства. Имахме е, сериозни разисквания, в край на кращата е, отрадно е да се констатира, че комисията и парламента са на едно и също мнение по отношение на фактите и по отношение на изводите. Първо, че радиочастотният спектър е уникален ресурс но що се отнася до е, е, решенията за по-доброто управление и разпределение на сектора, се пораждат известни е, разногласия, особено с държавите членки, които, между другото, нека подчертаем, е, е, исторически не, не, нямат е, суверенитет върху е, този е, ресурс. Въпреки обаче известните разногласия, нека подчертая, си цяло подкрепям общия подход за едно по-високо интегрирано управление на радиочастотния спектър, което отчита в по-голяма степен социално-економическите и културни потребности на нашите съграждани. Това е, е постоянна линия на поведение, госпожо комисар, от страна на, на Европейския парламент. Било то в е, доклада по собствена инициатива на госпожа Тоя, или пък в моята собствена работа. Е, нашата група настоява особено на няколко неща. Е, прозрачност на първо място, за да се знае точно как се разпределя и управлява радиочастотния спектър. По-нататък новаторски творчески е, предложения за е, е, удовлетворяването на търсенето в е, тази област. Това е въпрос, който не е чисто и просто количествен. Той е качествен. Тук става въпрос не само за предоставяне на, на капацитет, но и за една богата палитра от услуги. По-нататък, това е въпрос от значение за преодоляването на така наречената цифрова пропаст или, или е, преграда, както и за по-нататъчното стимулиране на малките и средните предприятия в е, областта на най-новите комуникационни технологии. И най-сетне задължително е до края на годината да намерим съгласие по този въпрос. От съществено значение е това за е, обществените услуги, за нашата економика – за интернет въобще и в край на краищата за общото економическо оживление на нашия Европейски съюз. Благодаря. Благодаря, госпожо Траутман. Следващия оратор от името на Алде е господин Роде. Две минути и половина. Thank you. Better and less expensive data transmissions through high speed broadband for all in 2000 така или иначе. Това е една амбициозна политика за нашата за Европейския съюз и аз напълно подкрепям целите, които са заложени в тази политика. Те обаче няма да могат да бъдат постигнати лесно. Обеден съм обаче, че позицията на парламента при първо четене всъщност ще бъде една голяма първа стъпка в тази посока. Широколентовия достъп за всички не е свързан само с това всички да си направят профил в Фейсбук. Целта всъщност е да си осигурим едно място в света като водеща економика на познанието. Ако успеем да, свършим, да свържем извинете, 500 милиона души, то всичките фирми в Европейския съюз ще могат да поженат а, ползите от а, цифровизираната економика. Има две неща, които трябва да се променят в Европа, за да се постигне това. На първо място имаме нужда от много добре функциониращ телекомуникационен пазар – в цяла Европа. Затова въведахме и правила по отношение на осигуряване на достатъчно ниво на конкуренция. Държавите членки не би трябвало да получат възможност да разпределя, разпределят радиочастотния спектър на определени оператори, ако това ще доведе до изкривяване на конкуренцията на пазара. На второ място имаме нужда от едно по-ефикасно разпределение на този спектър, едно разпределение, което наистина да отразява различните потребности за спектърни частоти на пазара. Затова насочваме тази програма не само към освобождаване на лентата 800 ГГц, но и да освободим други такива, 1200, например, мегахенцовата лента до 2015 година. И накрая ще завърша с благодарност. Искам да благодаря на комисаря, на Европейската комисия, на докладчика, както и на другите докладчици в Сянка за изключително доброто сътрудничество. Без това сътрудничество това ниво на амбициозност на програмата нямаше да бъде възможно. Благодаря ви. Благодаря, казва председателката господин Чичестър от името на ЕКАРЕ. Благодаря. Госпожо комисар, на първо място искам да поздравя господин Хокмар, докладчика, за това, че много умело прокара този доклад в комисията и за това, че постигна наистина един широк консенсус. Аз също искам да се присъединя към другите докладчици в сянка, и към благодарностите, които а, му бяха отправени. Аз подкрепям неговото закон... желание да се законодателства така, щото Европа да отговори на всички технологически предизвикателства в а, този сектор и да запази една водеща позиция в света. Става дума за най-новите технологии по света, които са изключително важни. Основното обаче е да се постигне едно равновесно положение между всички интереси на сегашните оператори, е, разпръскващите фирми, е, на фирмите, които се занимават с широколентов е, достъп и гражданските служби, както и военните служби, които също разполагат с честоти. Трябва да спазваме принципа на субсидиарността по време на разпределянето на този спектър. Законодателстването в този сектор е изключително трудно, защото технологиите, за които става дума, се развиват толкова бързо и с такава скорост, че ние винаги трябва да догонваме със своите е, закони, е, а не да предвиждаме какво би се случило с тях. Така или иначе е необходимо да се отвори пътя за новите технологии, за тяхното използване, е, най-вече в сферата на радиочастотния спектър. Надявам се това предложение и този доклад да постигнат точно този резултат. Благодаря. Благодаря, казва председателката. Господин Ламбърц има думата за две минути от името на Зелени. Merci, madame la présidente. Donc, je voudrais... Благодаря, госпожо председател. Аз е, бих искал да е, се изкажа в същата насока, в която се изказаха преждеговорившите, е, особено в духа на казаното от Катрин, Катрин Рохман. Тук се каза, че радиочастотният спектър е едно рядко благо. Към това бих искал да добавя, че става въпрос за общо благо. Никой не може да си го присвои за свои изключителни нужди. Никой не може да твърди, че има, така да се каже, право на първо първо вземане в тази област. И понеже става въпрос за едно благо, което е както рядко, така и общо, е, първо би трябвало да видим как се използва, как се опозотворява това благо по-настоящем. Значи необходим е един изчерпателен преглед на сегашното е, състояние. Е, в това число току-що посочените субекти като охрана и сигурност, отбрана и прочие. Далеч не е оптимално днешното, според нас, ползване на сектора. И по-нататък прозрачност и динамичност на ползването на това общо и е, рядко е, право, за да не се е, е, получат отново такива едни неправомерно запазени територии. Е, по-нататък, не всяко опозотворяване на спектъра е търговско и съответно е, не всяко води до реализиране на, на печалба. И ако се приложи изключително пазарната логика, очевидно рискуваме да отдадем нередно предпочитание на стопанските субекти, е, което, както знаете, е, тутък си води до дисбаланси, до, до опоручаване на конкуренцията геометрично нарастващото е, ползване на радиочастотния спектър има и своите последици за общественото здраве. Това не е засегнато, не е тема на доклада, но нека се има предвид. А сега отделните оратори, госпожа Фехейдер. Уважаеми господин, е, господин председател, уважаема госпожо комисар Крус, е, става дума за е, проблем, който се включва в много аспекти на обществото. За това на Радио Спектъра Полиси Програм се отдава особено значение. Радиочастотите трябва да се използват предвид културните и економическите аспекти и то е ефективно. За това трябва да се използват в пълен размер техническите възможности с цел постигане на максимална ефективност. Основа на е, политиката за радиочастотите трябва да бъде телеком пакета, защото там се посочва, че управлението на радиочастотите в Европейския съюз се подчинява на културни, социални и економически интереси и то в еднаква степен. Това трябва да се вземе предвид най-вече при хармонизиране на частотите в Европейския съюз. В тази връзка искам да посоча, че използването на цифровия дивиденд 1 е, трябва да се направи предвид различните скорости в държавите членки. Също така под 800 МГц трябва да се вземат предвид е, и опита, който е натрупан при тези частоти. Много технически и економически въпроси все още нямат е, крайно решение. Имам предвид проблематиката с интерференциите, също така и с разходите. За местните и регионалните власти, например, представлява проблем е, техническото преоборудване, например с радиомикрофони при разпределението на частотните ленти трябва да се вземат предвид всички аспекти и то по балансиран начин. От една страна трябва да се осигури покритие е, на цялата площ, е, което е в интерес за държавите, за гражданите на Европейския съюз. От друга страна не трябва да се забравя, че частното радио и телевизия също е важен инструмент за осигуряване на културно многообразие. Ние трябва да позиционираме добра Европа в сферата на цифровите технологии и на културното многообразие. Благодаря. Сега госпожа Риера Мадурел за една минута. Президента, сеньора комисария, Благодаря. Госпожо председател, госпожо комисар. Всъщност, трябва да се радваме, че водим този дебат. Много често ни се казва, че е прекалено техническа тази тема, тя трябва да бъде оставена в ръцете на държавите членки. Днес обаче, благодарение на решимостта на нашия е, парламент, е, която бе показана по време на преговорите в тази сфера, ръководени от госпожа Траутман, ние провеждаме един спектър, един, извинете, дебат за радиочестетния спектър на необходимото място, на точния форум в Европейския съюз. Трансграничният характер на този спектър всъщност ни дава и е, мандата да се намесим като законодатели. Това обаче не трябва да се разглежда като сблъсък на различните видове употреби, след като бъдат разпределени честотите. Е, все повече данни могат да се предават, като се използва все по-малка честа, е, част от спектъра. Трябва да се движим динамично, защото технологиите се развиват и така ще има по-голяма съвместимост между групи ползватели и по-голямо използване на този ценен ресурс в социално-економическата област. Не може да имаме губещи или печеливши в този процес. Напротив, всички трябва да печелят от използването на този спектър. Благодаря ви. Благодаря, казва председателката. Много пресрочихте времето си. Много ви моля, колеги, тъй като не искам да ви прекъсвам, зачитайте времето, което ви е предоставено, защото иначе вземете времето на други колеги. Господин Оди. Благодаря, госпожа председател, госпожа заместник, председател на Европейската комисия, уважаеми госпожа Нели Крус, уважаеми колеги. Бих искал най-напред да поздравя приятеля си Гонер Окмар за отличния доклад и за готовността за взаимодействие, която прояви през цялото време. Е, тук основният въпрос е, е на 1 януари 2013 година да се освободи диапазона от 800 ГГц е, и за развитието на цифрова телевизия. Освобождаването на радиочастотен спектър от телевизията, разпространявана по наземен път, е, е, е въпрос, който трябва да ни наведе, наведе на, на мисълта за опозотворяването на този освободен спект. Комисията предлага програма за радиочастотната политика и аз бих искал да подчертая два аспекта, които според мен са важни. Първо, според мен трябва да се направи този опис по 8 е, член на ползването на радиочастотния спектър. Трябва да се облегне на нещо, което е надежно, което е изработено от е, експерти, е, особено що се отнася до хармонизираните честоти да се продължат изследванията за използването на радиочастотния спектър за безжични далеко съобщения. И последния въпрос, по който бих искал да се изкажа, е опозотворяването на чистоти, които по-настоящем се ползват а, от въоръжените сили. Без съмнение, комисията няма никакви правомощия да проучва възможностите за споделено ползване на тези чистоти с въоръжените сили, поради което аз съм категорично против седми член, точка трета. Благодаря. Госпожа Тикао, минута и половина. Благодаря ви, госпожо председател. Госпожо комисар, решението, което обсъждаме днес, всъщност дава възможност за развитието на първата политика в областта на радиочастотния спектър, както и използването по един общ начин на този спектър, който ще доведе до едно по-добро функциониране на вътрешния пазар. Тази програма всъщност ще даде е, възможности за по-голяма гъвкавост на използването на частотите, по-голяма ефикасност и ефективност, ще избегне е, изкривяването на конкуренцията, както и ще предотврати наличието на интерференции. Комисията заедно с държавите членки всъщност ще изготви един списък с съществуващото ползване на отделните частоти и ще види какви ще бъдат бъдещите нужди за спектър в Европейския съюз в бъдеще. С своите изменения аз исках да бъде преодолян цифровата пропаст, така че всички граждани да имат достъп а, до а, такъв тип а, услуги. По този начин ще се гарантират и публични услуги, и достъп на гражданите до широколентов безжичен интернет. Искаме се също така за потребите дали има достъпни нови технологии, така че преминаването към цифровите технологии и използването на дигиталния дивиденд да бъдат потребени от потребителите. Също така смятам, че е изключително важно този спектър да бъде на разположение за наблюдение на Земята, което ще даде възможност за разработване на космически приложения и транспортни системи, най-вече системата Галилей, системата GMS и е, интелигентни транспортни системи. Благодаря ви, госпожо Тикал. Вие също прескочихте превишихте времето си, извинете. Госпожа Ниблер е следващата, но я няма. И затова преминаваме към госпожа Тоя за минута и половина. Грация. Благодаря ви, госпожо председател. Мисля, че това, което ни обединява по отношение на хармонизирането и използване на радиочастотния спектър, обединява всички ни. Има нещо обаче, което е много важно. Трябва да се разработи потенциала, економическото използване на този част от а, а, телекомуникационния спектър и в същото време да потикнем економическото развитие и на свързаните а, сектори с а, далекосъобщанието. Необходимо е също така и да развием културния потенциал на тази двойна функция – според мен, госпожо комисар, тази програма също трябва да даде възможност и да препотвърдим своя избор, да препотвърдим някои от нашите основни принципи, например, плурализма на медиите, защото този въпрос е много важен на европейско ниво. Според мен по този начин може да се избегнат е, много монополи, олигополи и други такива, които съществуват в радиото и телевизията в някои държави членки на Европейския съюз, които постоянно затвърждават корените си. Следващия принцип е принципа на баланса между либерализацията на пазара, отварянето ми към нови оператори, както и една равнопоставеност, която дава възможност и да се поддържат абсолютни стойности за онези оператори, които правят големи инвестиции. След това прозрачността, добрата администрация и доброто управление на частотите. В крайна сметка говорим за всичко това не само за да дадем привилегии на определена част от потребителите, но трябва да заявим, че по никакъв начин не трябва да се дават някакви преференции, що се отнася до частотите. Това трябва да бъде ясно заявено. По отношение отношение на социалните аспекти нямам време е, да се изкаже, но мисля, че колегите от моята група съвсем ясно ги заявиха. Благодаря. Господин Ван Нистерой за две минути. Госпожа председател, госпожа Крус, ние днес празнуваме Дина на Европа. Европа полага усилия да предлага решения на конкретни въпроси, които се отнасят до гражданите и до тяхното благоденствие. Аз мисля, че темата, която господин Хакмарк засяга в своя доклад, отговаря точно на тези критерии. Това е конкретна тема, тя има социални измерения и също така важни економически измерения за гражданите трябва да се осигурят допълнителни частоти, които да се използват за допълнителен бежичен интернет. Това обаче изисква добра координация на европейско равнище. 2013 година ще трябва да се осигурят 800 МГц, след това 2015 1200 МГц, ако искаме да запазим водещо положение в света. И нека сега нарека имената с, нещата с истинските имена. Става дума за е, милиони евро всяка година, които представляват 3 до 4% от економическия растеж и всичко това зависи от достатъчни частоти. Потребностите непрекъснато се увеличават и не можем да сравняваме нещата с 90-те години. Тогава е, дадохме е, стартовият изстрел, нещата да се движат движат е, в правилна посока и е, на правилно равнище. И е, тук има доста големи разлики по отношение на сумите. Нидерландия, моята страна, е е готова вече за това. Съответни е, частоти бяха отпуснати за мобилният интернет от четвърто поколение. И е, телевизията и радиото също се нуждаят от тези частоти. Естествено, ще трябва да се решат проблеми, свързани с интерференциите, като например при бежичните микрофони. Така че, изхождайки от този насочен към бъдещето доклад, ние сега трябва да се обединим възможно най-бързо с мнението на комисията. Пожелавам всичко добро. θα Господин Рубик има думата. Микрофон. Благодаря, госпожо председател. Искам първо да се извиня, че е, членовете напуснаха залата, обаче междувременно има гласуване в е, комисията ИТРЕ и за съжаление е, лицата, които трябва да присъстват тук, не могат да присъстват. На колегата Хякнак мога да кажа, че са намерили добър компромис, но мисля, че при тази тема трябва да се има винаги предвид, че нивото, което желаем за бъдеще от една страна се отнася за мрежата от първо поколение, а след това за тези, които работят с кабели, а и за всички участници в интернет спектъра. Това ниво трябва да бъде дефинирано. Става дума за количество данни, второ става дума за информацията, която се изпраща, интензивността, с която се транспортират данните и за да може тук да се вземат предвид приоритетите, които се осигуряват чрез софтуера. И в крайна сметка на нас е необходим един по-подробен доклад за бъдеще, за да можем First Generation Network да повишим много скоростта на тази мрежа, така че да се стигне до 100 мегабита. Това е нещо, което може да се увеличи в бъдеще, но там, където имаме огромни проблеми, това е секторът с цените, особено когато става дума за роуминг на данни. Има държави членки, където един гигабайт може да се купи за по-малко от евро. Аз погледнах колко струва това в Германия. един гигабайт едно евро и когато съм тук е, е, един гигабайт струва 9900 евро, в други държави членки е, разходите пък са различни, така че тук ни е необходим необходима воля за действие и за това много ви моля, госпожо комисар, да не се е, допуска различие в е, е, потенциала и също така да се създаде единно ниво на цените на европейския пазар, така че да се ползват услугите, свързани с данни, дори когато не сте в собствената си страна. Това са неотложни приоритети. Τώρα ερχόμαστε στη διαδικασία. Благодаря много, господин Рубик. С това преминаваме към процедурата на спонтанните изказвания. Има ли колеги, които желаят да се изкажат по тази процедура? Господин Мелцер, имате думата за една минута. Благодаря, госпожо председател. Европа трябва да поеме, поеме водещата роля в развитието на нови технологии. Широколендовите технологии са особено важни. Политиката за новите честоти, трябва една нова политика за радиочастотите трябва да се е, създаде с цел предаване на големи количества данни. Не съм много сигурен каква трябва да е ролята на Европа. Може би Европа може да играе е, ролята на координатор. Както каза самата комисия, в момента държавите членки се самоорганизират и в момента Европа изостава след Съединените щати и Китай. До сега изглежда твърде много се бавим и бюрокрацията е твърде висока. Така че съм съгласен с докладчика Хакмар, че трябва да се спазва графика. Благодаря. искали някой друг да се изкаже, каза председателката. Няма желащи да се изкажат. В такъв случай давам думата на комисаря Крус. Мерси, мадам ла президент. Благодаря ви, госпожо председател. Благодаря на всички, участвали в този интересен дебат. Очевидно, това беше един интересен въпрос. Ние виждаме един полъх на свеж вятър и, както каза Катрин, става дума за обществено благо и се връщам към думите на докладчика и докладчиците в сянка. Благодарение на тях въпросът стане ясен и прозрачен и те ни посочиха какво трябва да се направи за един добър завършък. Разбира се, всичко това става в условията на демокрацията. Това е един демократичен, открит дебат. Ние преди това обсъждахме цифровия дневен ред и всички постигнахме съгласие по този дневен ред и всички съгласихме, че ако всички не поемем своите отговорности, не възприемам една ясна линия, няма да можем да постигнем успех. Разбира се, трябва да сме наясно, че в стратегията Европейският съюз 2020 година всеки европеец трябва да има възможност да прави всичко, от което той или тя се интересуват, чрез радиочастотния спектър и ние се надяваме, че ще успеем да постигнем достъп до цифровите технологии, да направим цифрови технологии достъпни за всеки европеец. И това ще стане през 2013 година. Like thank... Бих искала да благодаря на всички изказали се депутати, които се изказаха много ясно, които посочиха приоритетите. И в крайна сметка, вие всички съгласихте с нашия стратегически подход. И стратегическия подход е свързан с нормативната уредба и управлението на радиочастотния спектър. Ако ми позволите, имам усещането, че още ни предстоят пречки, които ще трябва да преодолеем, но все пак в сравнение с залога, тези пречки дори тези пречки могат да се разглеждат в положителна светлина. Госпожо председател, изцяло отчитаме използването на радиочастотния спектър и за културните дейности. Разбира се, ще включим и този аспект. Като говорим за повече спектър, като говорим за цифровия дивиденд, мисля си, че всички сме наясно, че по-късно или по-рано, но разбира се, повечето депутати депутатите в Европейския парламент биха искали това да стане по-скоро и разбира се, ние ще се заемем с този въпрос. И това е една ситуация, от която ще спечелят всички. Ние възприехме един вариант, който ще засегне минимално възможната част от спектъра. Но ако погледнем назад, Разбира се, ние не трябва да го правим много по-често, тъй като в бъдеще то има много предизвикателства. Ако помислим за това какво е било, какъв е бил залогът преди 50 години и сега, ние ще видим, че политическите ни решения трябва да се ръководят от нашите приоритети, от приоритет номер едно, а не приоритет номер три. Разбира се, радиочастотния спектър е в правомощията на държавите членки. Но ние всички сме съгласни, че спектърът е много ценен ресурс, и ние трябва да отчетем това, че когато говорим за единния цифров пазар, ние трябва да мислим също за благоприятните възможности и за отговорностите, свързани с трансграничната дейност. И точно радиочастотният спектър е една тема, която най-вече е актуална, когато става дума за трансгранична дейност. Ясно е какъв е залогът, ясно е каква е крайната дата 2013 година. За мен това не е прекомерно рано. И трябва да сме наясно, че има още два аспекта. Съседните страни, които разбира се ще бъдат предмет на специален режим. И ако има обстоятелства, които са абсолютно непредвидени в момента, ние трябва да можем да се справим с ситуацията, но трябва да има някакви аварийни изходи. И очевидно трябва да възприемем една много ясна линия. Времето не работи за нас. Ние говорихме тук за дерогации и не трябва дерогациите да бъдат предмет на злоупотреба. Като цяло, Очаквам с нетърпение дебата с членовете на съвета. С нетърпение очаквам резултатите от вашето гласуване и съм абсолютно сигурна в това, че нашето бъдеще означава, че до края на годината поне един от стълбовете, които обсъждахме, ще бъде финализиран. Много ви благодаря за вашите усилия, за положителни резултат от вашата дейност. Благодаря не само на докладчика и докладчиците в сянка, но и на всички депутати, които участват в разглеждането, решаването на този важен въпрос. Благодаря ви, госпожо комисар. Давам думата на господин Хокмар, докладчика благодаря, госпожо председател, благодаря, госпожо комисар. Смятам, че трябва да сме наясно за това, че говорим а, за едно един много бързо развиващ се процес в обществото. Ние говорим за това как искаме нещата да изглеждат през 2020 година. Ето защо е важно да се каже, че въпросът с широколентовия достъп е много важен. Трябва да има възможност да се взимат и последващи решения, ако използването на широколентовите връзки ще е от приоритетно значение след този срок. Трябва потребата да е ефективна до голяма степен. Искам също така да подчертая, че не съществува никакъв конфликт, конфликт между културния и търговски аспект. Има много, много амбиции, свързани с тези нови технологии. Но употребата не трябва да се свежа само до търговска употреба. Жак, такъв случай амбициите няма да са достатъчно големи и културата ще бъде пренебрегната. Но културата създава много големи възможности в Европа и доближава процесите до старите технологии. Като запазва радиоразпръскването в настоящия момент и същевременно създава нови възможности чрез новите технологии. Трябва да кажа, че и без ирония, че има високо ниво на задоволство. Обаче не трябва да се осланяме на това, защото ние трябва да се борим за това да вземем водеща роля, да сме номер едно. Трябва да продължаваме да се развиваме. Благодаря ви, благодаря, казва председателя. Приключваме с обсъждането на тази точка. Гласуването ще е в сряда, други ден, в 12.30.